Bonjour, euh, merci d'être là. On va donc euh, commencer. Добър ден, благодаря за вашето присъствие. Продължаваме работа. И искам да ви кажа, че успеха на това между плен, междупарламентарно заседание, успехът и днес и вчера на нашата инициатива сочи колко удачно сме избрали момента за ревизиране на законодателната ни работа по защитата на личните данни. Как, в какво се изразява изключителността? В това, че обхваща всички области на ежедневния живот и засяга всички граждани. Следователно, трябва да сме особено чувствителни към тази специфика и да гарантираме ефикасна защита на това основно и ненакърнимо човешко право, а именно личната сфера и личните данни. Също времено не бива да забравяме, че това законодателство се прилага и към всички политики, економически сфери и не се ограничава само към цифровата страна от живота, а и това, което се извършва в реално време по интернет. Тоест, целта е да се гарантира едновременно правото на личен живот на европейските граждани, без това прекалено да засяга свободата на действие и на правене на бизнес на деловите среди, тъй като деловите среди, предприятията и фирмите именно създават богатство в тези времена на криза. Законодателните предложения представляват решителна стъпка напред в опазването на лични данни, но от това ново право на лични данни, на лична сфера, изисква също така да защитата да бъде ефикасна и разумна. Следователно имаме нужда от наистина независими национални надзорници, които разполагат със съответен и достатъчен ресурс. Знам, за съжаление, че това не е така в а, някои държави членки и така. Позволете да припомня член 8 от Хартата за основни права на Европейския съюз, който въздига това право в основно такова и твърди, че надзорът за неговото прилагане трябва да се практикува от независим орган. Следователно, сътрудничеството е немаловажно, сътрудничеството между националните надзорници, както и последователност и съгласуваност на действията между предприятия от различни държави членки. Трябва да действаме единно в случаите на правонарушения, единно да следваме механизъм за налагане на санкции, които, разбира се, трябва да бъдат пропорционални спрямо правонарушението, допуснатото правонарушението. Това е основното от работата на пети панел, работата по който започваме днес сутринта. Ще ви представя накратко ще ви представя накратко панелистите. След това участниците в залата ще имат право също така на участие за две минути, за две минути да изразят становище и да се представят. След което ще получим отговори. Така всъщност ще приключим дебата. И така, започваме от ясно. Господин Петер Ериксон, председател на Комисията по конституционни въпроси на Шведския парламент. Господин Петер Хустингс, европейски надзорник по защита на данните. Наля, отля, от, наляво от мен господин Джейкоб Констам, председател на работната група за защита на личните данни по член 29 и господин Марио е, Отенхеймер, от Агенцията на Европейския съюз за основни права. И така, заповядайте, господин Ериксън, вие сте първият ни оратор. Много ви благодаря. Ще се опитам да се изкажа на английски. Както чухте, аз съм представител на шведския парламент, постоянната комисия по конституционни въпроси. Ние от шведския парламент сме убедени, че ефективното, ефективната защита на данните трябва и се нуждае от добри правила, от добри норми. Също така обаче имаме и мнение за това как точно трябва да се стигне до тези правила. По наше мнение, от шведския парламент, най-добрият, най-резултатният начин да се реализира тази цел е една реформа на директивата, а не създаването на нов регламент. Ако все пак Съюзът е, избере регламент, може би е необходимо да се преосмисли е, как е, тази система трябва да се създаде, така че да се стигне до една по-силна, по-стабилна система на защита на данните, която да действа, когато наистина има нужда от нея. И може би една малко по-различна гледна точка – ние имаме една система, която доказва, че до този момент е, защитата на данните отговаря на всички правила и изисквания, свързани с откритост и свобода на изказване. В същото време обаче в системата, свързана с регламент, е абсолютно необходимо е, принципа на откритост и отвореност на документите да бъде включено в отделна, в отделна разпоредба. Е, по-настоящем не е така. Може би това ще ще стане по силата на член 80, но по-настоящем нещата не стоят така. Може би този член ще бъде най-подходящ. Друг проблем е свързан с прекалено широко обхватната хармонизация, която според нас може да бъде контрапродуктивна, като всъщност отслаби защитата на данните. Защо? Знаем, че Използването на данните е поставено на един баланс и когато имаме по-деликатни, по-чувствителни данни, тогава се нуждаем от по-стрикни правила, а те по този начин ще бъдат отслабени. По-скоро се прилага един количествен подход, а не качествен подход. Различните компании, различните предприятия, големите и малките имат различен набор от правила. Големите предприятия с над 250 служители имат по-стриктни норми, но от друга страна смятаме, че Вместо тази перспектива, вместо тези, тази гледна точка, трябва да има разграничение между обикновените данни и чувствителните данни и това трябва да се разгледа в регламента. Един ефективен регламент трябва да разграничи различните типове данни, които се нуждаят от различен тип защита. Възникват редица ситуации, в които ползването на лични данни не води до определени рискове, свързани с чувствителността им. По-скоро смятаме, че за в бъдеще ще се нуждаем от по-опростени правила за ежедневно ползване, а не толкова поставяне на ударение върху чувствителните данни. Може би наистина реформата на директивата е по удачния подход. Шведския парламент по-скоро е за един модел, който позволява използването на данни, стига да не се злоупотребява с техния интегритет. Регламент, такъв какъвто се предлага от комисията, води до повече бюрокрация, до по-подробно разписани правила, което води до по-сериозни разходи за предприятията, които борават с лични данни, които не са рискови или чувствителни. Обслужването на едно гише ще доведе до по-низки разходи за едни, но до по-високи за други. Предложението на комисията по делегираните актове в толкова много сфери, в толкова много области, както е по-настоящем, също представлява проблем. Е, виждаме е, рискове, свързани с това, че комисията прави големи стъпки към това да стане законодател. А това не е заложено в Европейския договор. Още един проблем, свързан с тази сфера, е, че е невъзможно да видим как ще се развие регламента за в бъдеще. Това представлява много сериозен конфликт с принципа на субсидиарност. Броят на делегираните актове, според нас, наистина е прекален. Това означава, че на практика националните органи ще загубят част от своята независимост, тъй като те трябва в кавички да приемат заповеди от европейските органи, от европейските институции, например комисията. Това ще представлява конституционен проблем в Швеция, а смятам, че и в други страни. И така в обобщение мога да кажа, че регламента, предлаган от комисията, е твърде бюрократичен, твърде детайлен, което ще доведе до намаляване на ефективността и ненужни разходи. Но още по-важно, ние не смятаме, че по този начин постигаме по-добра защита на данните там, където има нужда от такава. Комисията по-скоро трябва да предложи едно съвременно и умерено предложение, без да се губи вяра в централизираното управление. По този начин ще бъде много трудно да се получи одобрението на гражданите за избрания метод, въпреки че наистина всеобщото мнение е, че трябва по-добра защита на данните. Искам да кажа и няколко думи по инспекцията на данните, защото тук има представители на различните органи. Смятаме, че органът по инспектиране на данните в Швеция а, използва добри ресурси. За до година ще разполага с около 5 милиона евро. Това ще бъде бюджетът но колкото повече нарастват изискванията, толкова повече средства ще са необходими за в бъдеще. Благодаря ви, господин Ериксон. Сега има думата следващия оратор, господин Хъстингс. Госпожо председател, позволете да започна с следните думи. Този пакет от е, актове, предложен от комисията, е една много сериозна стъпка напред по посока защита на данните в Европа. Много необходима и много добре приемана стъпка. Но има и редица слабости. Този е, документ не е така съгласуван, както би трябвало да бъде. И тази част от директивата, която е свързана с привеждане в изпълнение на решенията, може би все още не е добре, достатъчно добре разработено. Това е, е становището, до което стигаме тази година и изключително много усилия са вложени в усъвършенстването на е, документа. За мен е изключително голяма радост да стана свидетел на дебати, включително и вчерашния. Няма да повтарям по, по, по е, казаното вече. Сега, по отношение на изпълнението на правата и задълженията, свързани с защита на данните. Какво означава това? Това означава, че субектите би трябвало да могат да се позовават на своите права, така че те да бъдат спазвани на практика, а администраторите и контролерите от друга страна би трябвало да привежат в изпълнение точно разпоредбите. Резултат от всичко това ще бъде едно по-съгласувано прилагане на системите в Европа в сравнение с сегашното положение. Така че предложените възможности за сътрудничество, съгласуваност по отношение на работата на самите органи е много важен. Така че, нека сега да се спра на няколко аспекта от тази тема. Първо, подкрепям с цялото си сърце разпоредбите относно независимостта на правомощията и съразмерни ресурси по отношение събиране на данните. Независимостта е изключително важен елемент от защитата на данните, така както това е уредено в хартата и е подчертано от съдебната практика. Както знаем, този стандарт вече е интегриран в регламента. Обаче, когато се назначават членовете на националните органи е, по защита на данните, това обикновено се случва или в парламента, или от правителството. И е необходимо да има систематичен подход, така че парламентите, националните парламенти винаги да участват в системата назначаване на членове на националните ОЗД. А също така е необходимо да има необходимите ресурси, така че да има ясни по-обективни критерии, за да може да се гарантира получат адекватни съразмерни ресурси. В противен случай ресурсите няма да са достатъчни. И комисията сега точно разглежда подробностите. Има един въпросник, който е разработен, така че е необходимо да се създаде в крайна сметка механизъм за постигане на по-голяма обективност. Що се отнася до санкциите? Мисля, че тук е нужно по-голяма гъвкавост по отношение администриране на системата от санкции, за да се гарантира съизмерност на санкциите в конкретния случай, но освен това ефективно използване и на другите правомощия, които не са толкова очевидни. Може би те са вкоренени в възможностите за правна защита. Така че може да се използват различните инструменти, да се изгради една стратегия за налагане и изпълнението. Двете части са много важни и трябва да се прилагат съвместно. Насоки трябва да бъдат разработени относно подходящото използване на тези правомощия и мисля, че Европейския надзорен орган също ще има важна роля, която може да играе, но е необходимо да има и гъвкавост, когато се налагат санкции като а, правно задължение. Сега по отношение на водещия орган. Разпоредбите са добри, но е необходимо да се дефинира по-добре съответно мястото централно управление, ролята на контролиращите, което не е същото като многонационалните компании, вероятно ще трябва да има повече звена, които да се изградят в конкретни райони, но трябва ясно да се обсъди подхода, който ще се възприеме. Когато обаче има водещ орган, Искам да подчертая, че това не трябва да се вижда като изключителна компетентност, а като структуриран начин за изграждане на сътрудничество с останалите органи по надзор на данните. И това всъщност е, е описано точно в е, седма глава за сътрудничеството и е, съгласуваността. Може да има водещ орган, но той трябва да изгражда своите правомощи относно дейността по налагане, спазване, контролиране и на другите органи. И може би ще бъде добре е, водещият е, орган да бъде преместен в контекста на сътрудничество в този смисъл. И така, по седма глава като цяло мога да кажа, че се предлага добра структура в е, текста и има важни елементи, които следва да бъдат допълнително уточнени. Първо, сега говоря за механизма за съгласуваност. Необходимо е да се уточнят условията, които ще задействат този механизъм. Кога трябва съответно да бъдат реферирани дела към този механизъм. Ако помислим за последствията, ще видим, че има риск този механизъм да бъде претоварен или да има риск, че може да има А тип дела и Б, С или Д вид дела. Необходимо е да има по-голяма гъвкавост, по-реалистични срокове по отношение а, приемане на решенията на органите. Тук се говори за един месец, а, но Необходимо е да помислим дали е достатъчно един месец, дори когато има и съгласие по случая. Трябва да подходим по-гъвкаво, защото това е от изключително голямо значение за успеха на надзорния орган. И по-нататъка правомощията на комисията вчера стана въпрос за това. В механизма мисля, че трябва да бъде уточнена ролята на комисията и ограничена. Ролята на комисията е много важна, разбира се, но трябва да бъде ограничена до или стартиране процеса на сезиране на надзорния орган – и съответно правомощията за предоставяне на становище. Това е много ценно. Но след като органа е взел решение, според мен не е възможно комисията да отменя вече взетите постановени решения по конкретните дела е, които в момента са част от правомощията на комисията и според мен това не е приемливо. И това е едно явно нарушение на принципа на независимост, уроден от практиката на съда в Германия. И а, е, препратката, позоваването на комисията в договора а, е, отново засяга въпроса за независимост и тогава някак си остават нещата извън а, е, контекст. Комисията става независима от държавните членки. Мисля, че това е неприемливо в този контекст. Да, може да има случаи, в които следва да бъде сезиран и Европейския съд, независимо дали става въпрос за нарушение, нещо, което не се провежда както трябва, или просто когато се изисква действат междинни мерки, като например заповед за суспендиране. Вчера госпожа Рединг засегна въпроса за очевидните случаи на нарушаване на европейско право, което ми напомня за, например, реалното правителство на Германия. Те не се съгласиха, съда в Германия не се съгласи с този случай. Аз не бих могъл да го приема също. Предложението е секретарията на Европейския надзорен орган да поеме своите правомощия в тази област, но е много важно да се уточнят е, необходимите ресурси за една въпросна оценка, защото оценката по-настоящем е доста ограничена. Трябва да се преобмисли този аспект и е, тези разпоредби са изключително важни за успех на цялото начинание. Що се отнася до актовата за делегация, много важна тема. Мисля, че в момента обаче би трябвало да спра до тук, защото член 29 наскоро е прият и може би по-късно ще взема думата и ще говоря по този въпрос. Благодаря. Merci, monsieur. Eh bien... Много ви благодаря. Тоест, следващия оратор може да вземе думата направо по именно този въпрос mijn inbreng in het Nederlands te doen. Luxe die ik mij kan. Много благодаря. Много благодаря, госпожо председател. Ще говоря, ако позволите, на холандски. Ще се спра по-точно на въпросите, които ни вълнуват днес. О, и ще взема повод отказаното от господин Хъстингс. Миналия петък в нашата работна група по член 29 излязохме със становище по предложението на комисията. Това наше становище разписва няколко точки, които днес няма да ви представям, тъй като това не е предвидено в дневния ред. Така или иначе обаче, накратко казано, ние защитаваме два елемента в защитата на лични данни, които според нас не трябва да отсъстват от директивата. Вчера, мисля, че бе е било обсъждано. Също така сме против промяната на разпоредбата или на изискването за изрично даване на съгласие. Това го включихме в становището, тъй като по информацията, с която разполагаме за обсъжданията в междуинституционалните преговори, смятаме, че има такава идея да се премахне изискването за изрично съгласие. Нашата група и смятам, че и Европейският парламент желаем тази нова рамка да бъде глобална. Знаем, че комисията предлага два инструмента – регламент и директива. Ние обаче призоваваме Европейският парламент да продължи да обсъжда двата законодателни инструмента едновременно. Защо? Защото тези два инструмента всъщност произхождат от различни основни ценности, говорят за различни неща. На първо място започвам с санкциите. От гледна точка на надзорника, санкциите са изключително важни в частният сектор, например, личните данни представляват нещо като обичайна вече разменна монета. Колкото повече лични, колкото повече лични данни разполага една фирма, толкова тя е по-добре разположена. Фейсбук имам предвид. И има фирми, които обхващат толкова голям пазарен дял поради притежавани лични данни, че всъщност се превръщат в монополисти. Затова смятам, че санкциите не бива да се различават от един сектор, от един бранш в друг трябва да бъдат предвидени същите санкции за, в случаите за защита на личните данни, както се предвиждат за случаите на нарушение на конкуренцията. Казаното от господин Хъстинг смятам, че вече е достатъчно, но с него позволение бих разширил информацията с две, с два детайла механизмът за съгласуване на различните органи за опазване на личните данни се нуждае от законодателен текст. Но всички са съгласни, че мнението на Ролята всъщност на Европейската комисия е да се намеси да се намеси в случаи, в които сметне, че има нарушение. Нарушение, което е допуснато от документ на управителен орган, от решение на управителен орган. Този механизъм за съгласуване – човешките ресурси също така ще бъдат изведени на преден план, защото събирането на лични данни набъбна изключително и в частния, и в публичния сектор. Така че, ако искаме да спазваме закона, така както съще... в вида, в който съществува той в момента, определено е необходим механизъм за съгласуване при прилагането на този механизъм. И за да има такъв механизъм за съгласуване, всички национални ОЗД-та трябва да се включат. Ето, за това нашата работна група по член 29 препоръчва уточняване на бюджетната рамка. Трябват ни, трябват ни критерии, по които да изчисляваме, например, население, среден брутен вътрешен национален продукт и така нататък, защото ако има различия в бюджета, то това трябва по някакъв начин да се балансира между различните национални ОЗД-та. винаги едни и същи взимат решенията. Поне така се оказва. Винаги силните се налагат и ако това продължи, това ще изкриви и тук процеса на вземане на решение, особено в случаите на делегирани актове. По въпроса за делегираните актове сега, смятам, че трябва да намерим начин за подобрение – според нас това е възможно, тъй като проведохме съпоставително проучване